Пройдерос. Председателят. Κυρίες кири κύριοι и синедрия си. Госпожи и господа, продължаваме заседанието от името на е, ЕНП и Алианса на е, социалистите и демократите. Получих молба за промени в делегациите и комисиите. Списъкът ще бъде включен в обобщения протокол от нашето заседание. Ако няма изказвания или възражения, когато разгледаме протокола, тези изменения ще бъдат прияти. Нека сега да продължим по дневния ред. Първата ни точка тази вечер е устен въпрос към комисията. Ратифициране и изпълнение на обновените конвенции на МОД. Ще започнем разискванията с авторите на въпроса. Давам думата на един от тях, господин Серкас, за три минути. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер, колеги. Добър вечер, представители на комисията. Всички знаем, че економическата глобализация, финансовата криза и бъдещите